Откривам това заседание на Комисията по вътрешния пазар. Сега, преди да преминем към дневния ред, който днес е посветен на преглед на директивата за забавените плащания, искам да ви помоля да приемете дневния ред. Няма възражения. Благодаря. Тази сутрин проведахме част от заседанието на координаторите. То ще продължи днес след обяд. Ето защо няма да правя съобщения за него. Трябва да приемем сега протоколът на предишните заседания от 28 29 септември и 6 октомври. Има ли забележки по протоколите, които са ви раздадени? Няма забележки. Приети са. Преминаваме към дневния ред. Най-напред искам да благодаря на нашия докладчик Барбара Вайлер, която седи до мен, за работата по тази тема и за това, че организира днешното заседание. Искам да изразя благодарност и на господин Баласари от Комисията по правни въпроси. Той ще ни даде становище по засиленото сътрудничество. Много се радвам, че тук присъстват няколко изтъкнати експерти. Аз ще ги представя, когато стигнем до тази част на заседанието. Искам да приветствам особено госпожа Брикман от Европейската комисия не, не ми е ясно защо сте толкова защо сте толкова отделно от експертите, но както и да е. Искам да ви приветствам с добре дошла. Много се радвам на вашето присъствие, тъй като вие ни представихте оценката на въздействието. Секретарията току-що ми напомни, че тук е и докладчикът за становище господин Де Анджелис. Както виждате, интересът към темата е засилен и от Комисията по индустрия, от Комисията по правни въпроси. Днешното заседание е възможност докладчиците да чуят становищата и препоръките на заинтересованите лица, а също така и да привлечем Европейската комисия в процеса на подготовка на становището на парламента по това много важно предложение. Обеден съм, че ще успеем да постигнем това днес. Сега ще дам думата на госпожа Вайлер, която да направи встъпително изказване и да представи работния документ. Той би трябвало да ви е раздаден. Преведена на повечето езици. Барбара, заповядайте. Благодаря, господин председател. Вие много добре се изразихте, като казахте, че това изслушване ще даде възможност да изслушаме експерти, които са много важни при вземането на нашите решения тук, като в качеството ни на депутати, но искам и да спомена, че ние трябва да използваме възможността а, да навлезем в детайл по време на тези дебати, и а, ние чухме тук изказвания, че искаме да а, внесем американския модел, което не отговаря на истината. А, поводът за това предложение е фактът, че първата директива от 2000-та година нямаше това въздействие а, в а, бизнес в бизнеса, а, как каквото въздействие очаквахме и за това тя беше преработена и бяха включени някои нови аспекти. Тук се прибади, прибавят и проблемите с наличните средства, с ликвидността във всяка една държава членка, не само в моята родина Германия, но и в други държави членки, се наблюдава явлението, а, а именно, че малките предприятия а, са затруднени а, и не могат да се наложат на пазара, дори някои а, обявяват фалит. Аз като докладчик проявявам разбиране и приветствам предложението на комисията а, да подкрепим решаването на тези проблеми. Също в това ново предложение внесохме някои корекции и поправки. И в работния документ ясно беше споменато, че а, тази нова директива трябва да е една основа, един фундамент за, за изграждането на една нова култура, за справяне и за а, комуникация и партньорство с а, другите бизнес а, кръгове трябва да бъдат добавени и допълнителни мерки, не само на европейско ниво, но и на национално ниво, за да се откликне на този проблем. С предложението на комисията бяха внесени и някои от мерките. Аз като докладчик не съм намерила някакво крайно а, решение. А, според предложението на комисията а, при обществените поръчки а, да се а, заложат а, задължителни законодателни разпоредби, а в частния сектор а, да е по гъвково законодателството. Оценката на въздействието показа, че редица предприятия, които в собствената си родина не се осмеляват а, да подават жалби срещу своите бизнес партньори. А, други пък не са наясно какво биха могли да предприемат. Значи тази директива предвижда редица информационни кампании. Аз се надявам с подкрепата, разбира се, на промишлеността и на отговорните лица, те да бъдат проведени, за да може дори най-малките предприятия а, да са наясно с а, какви възможности инструменти разполагат. Съвместно с други докладчици обмислихме. Все още не е решено окончателно, но все пак това е приоритет на моите размишления, а именно, че една част от економиката, а именно тази част а, за предоставяне на услугите и а, предоставяне на консултации да бъдат включени в тази директива. А, също и определяне на форму... Ам, да се определи ясно понятието, а, свързано с а, обществените поръчки. както и а, здравните услуги да бъдат да не бъде предвидено различно третиране на отделните видове болници, дали те са частни, общински, областни и така нататък. По това отношение аз намерих подкрепата на докладчите в Сянка да бъде включен на темата за болниците в тази директива. Комисията предложи да се предвидят и компенсации. А, също и възстановяване на разходите по административни услуги. Имаше много аргументи за и против, дали 5% са уместни или не. Малките занаячийски предприятия казват, че това е минимум, минимумът. От страна на общините чухме, че това като максимум е прекалено голям процент. Ще постигнем компромис, ако искаме да приемем тази директива и аз се надявам, че по време на днешното слушане и слушване ще а, чуем аргументи, които да подкрепят приемането на тази директива. Тази директива е резултат от а, правния акт за малките предприятия. И тази директива а, трябва да бъде приложена и приета също и а, това желание, изразено от страна на малките и средни предприятия. Във всички държави членки има много малки, средни и големи предприятия, които страдат от забавените плащания на техните партньори. И ние се надяваме, че с тази директива ние ще помогнем да се разреши този проблем. Благодаря ви. Uh, Благодаря за ясното изложение и за отличния документ. Е, сега може би трябва да дам е, на господин е, Балтезари да изложи становището на Комисията по правните въпроси. След това ще чуем експертите. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да поздравя а, докладчика, да кажа добре дошли на представителите на Европейската комисия а, и на всички депутати, които се интересуват от тази тема. Искам да благодаря на вашата комисия за това, че организира това изслушване, за да можем да навлезем в, по-големи подробности в това предложение, което е извънредно важно. Особено в, в сегашните условия на тежка економическа криза. Няма да се спирам на съдържанието на предложението, нито на нуждата от него, нещо, което докладчика много ясно обясни. Ще огранича забележките си само по някои ключови аспекти на предложението, за да може с участието на експерти и представители на различните заинтересовани страни да проведем тук една конструктивна дискусия един динамичен процес, който ще доведе до едно балансирано решение. Най-напред искам да изтъкна, че предложението предвижда наказание за публичните власти при забавени плащания. Те обаче не изпитват същите финансови затруднения, каквито изпитват търговските дружества в частният сектор. Трябва да си е, да дадем сметка а, за ролята на публичните а, органи и власти в а, целият този процес. Има някои части от текста, които заслужават да бъдат разгледани по-внимателно. Предложението предвижда срок от 30 дни за плащане по отношение на публичните власти. Предвиждат се също така и средства за борба с забавените плащания. Но за да бъде ефективен този процес, трябва да се ограничи максимално възможността за изключение от това правило. Правилото трябва да бъде формулирано много ясно, недвусмислено, за да можем да избегнем прибягването до начина на опити за заобикаляне на този срок. Е, става дума за третият параграф на пети член, където става дума за надминаване на срока, 30-дневният срок, ако нещо друго е предвидено в е, договорът между съответните е, предприятия. Пети член също така предвижда изключение от този срок при някои из специални обстоятелства. Ако тези специални обстоятелства обаче не са уточнени в документа, е, това би могло е, да обесили е, изискването за плащане в 30-дневен срок. Несъмнено, тези забележки също така се отнасят и до принципа на свободата на страните да се договарят свободно, да сключват договори но тези възможности, ако не бъдат ясно формулирани, ще съществува риск от редовно нарушаване на законния 30-дневен срок. Знаем много добре, че някои предприятия монополисти, както и държавните органи и други публични власти, които са по-силни на пазара от малките и средни предприятия, имат подобна, показват подобна тенденция. Ако се включат е, шести е, член, е, предвижда още нещо и с това ще приключа. А, значи, да се, за да се ограничи директивата до клаузите, при които е, има ясна неравнопоставеност. Не Смятам, че трябва да бъде е, оставено тук само възможност за из, извънредните случаи. Тук трябва да има много ясна дефиниция на тези извънредни случаи, да се каже какви случаи се смятат за нерав... случаи на неравнопоставеност и които, които сериозно нарушават правата на съответният суб, търговски економически субект. Трябва също така да има много по-ясно формулиране на начините за възстановяване на разходите. Искам да кажа нещо и във връзка с втори параграф на втори член. Там се дефинират публичните власти и, администра... и администрациите, дефинирани в директива 2004-18 трябва да се вземе предвид, също така е директивата 10, 2017. Благодаря. Благодаря ви за вашите извънредно полезни забележки. И сега да очертая накратко програмата за тази сутрин. Ще имаме всъщност две сесии. Имаме трима експерти. За жалост, експертът от Польша нямаше възможност да дойде. Но три но те ще говорят за въздействието на директивата върху онези, за които тя е предназначена. Онези, които ще имат полза от нея, именно малките и средни предприятия. И сега искам да дам думата най-накрая на господин Де Анджелис, защото знам, че комисията по въпросите на индустрията се интересува много живо от тази директива. Значи след експертите ще дам думата на господин Де Анджелис и това втората част от сутрешната ни програма ще включва изложения от представители на публични органи, Както чухте вече от докладчика и от докладчика по становището, има различни предложения. Искаме да знаем какво мислят те по тези въпроси. Това е общата структура на работата ни тази сутрин. Имаме Бен Батъс, директор по европейските въпроси на европейските търговски палати, господин Бодинок, след това господин Люк Хендрикс, директор на политиката за предприятия и външни отношения, на а, асоциация, Европейската асоциация на малките и средни предприятия, господин Матео Карло Болсани, а, който представлява Бизнес Европа. Ще дам на всеки от вас по 5 минути. ще използваме чудесната техника, която е на наше разположение. Когато започнете да говорите, пускаме часовника. Искам всеки от вас да говори не повече от 5 минути и след това ще дам думата на господин Де Анджелис и след това на останалите експерти. и докато тръгне часовника, може да спечелите някоя друга секунда. Благодаря. Малкъм, благодаря на комисията за поканата. Специални благодарности на докладчика госпожа Вайлер. Искам да поздравя комисията по начинът по който процедира по тази много важна тема. Радваме се, че организирахте тази дискусия с някои размисли по оценката на въздействието на Европейската комисия. Смятаме, че това е много важен прецедент за парламента като цяло. И освен това, тази, това е опит, който следва да бъде мултиплициран. Госпожа Вайлер каза няколко думи за неотложния характер на въпроса. Искам да подкрепя това с някои статистически данни. През пролета проведахме едно проучване. Събраните данни са от април-май. Там се потвърждава, че периода за плащане от страна на обществените власти се е повишил с 43%, а плащанията от частни клиенти са се, повиш... са се удължили с 60%. Удивени сме от резултатите за обществените органи на властта. Това противоречи на философията на програмата за економическо възстановяване, за програмата за стимулиране на економиката и всички мерки предприемани от страна на държавата. но те не, те не извършват плащанията на време, което има тежки последици за малките и средни предприятия. но достъпа до кредитите за малките фирми се затруднява, изискванията за обезпечаване са тежки някои банки не отпускат кредити поради свои вътрешни проблеми, така че малките и средни предприятия са притиснати от двете страни. Ние смятаме, че това изисква бързи енергични действия и ние критикувахме комисията за забавенето, с което започна работа. Също така самото приемане на преработения вариант се забави, което съвпадна с изборите за Европейския парламент, в резултат на което вашата работа започна в края на лятото. Всичко това забави процеса с 6 месеца. А, това не е малко, като имаме предвид е, че периода съвпадна с кулминацията на кризата. Що се... Ни смятаме, че не бива да навлизаме в обхвата на преработения вариант, за да не забавяме нещата. Така че аз ще се спра на предложението на комисията. Ние го привесаме в общи линии, но има има и области, в които следва да се усъвършенства. Както вече споменах, ние приветстваме предложението на комисията директивата за закъснелите плащания доказа своята потребност. Ще кажа три конкретни неща по съдържанието. Първо, приветстваме основните елементи на предложението. В по отношение на закъснелите плащания в взаимоотношенията между бизнеса и обществените органи. Приветстваме срока от 30 дни и приветстваме включването на обществените органи в тази директива. Господин Балтасари спомена освобождаването за обществените органи. За нас това е проблем ние не бихме стигнали до там да кажем, че не трябва да има изключение от правилото за 30 дни и мисля, че представителите на обществените органи ще се обосноват, но ние смятаме, че трябва да има повече яснота по това какво означава изразът обосновано в съответствие с конкретни обстоятелства. Това би можело да означава всичко. Както казваме, пусни го под масата, той се качва на масата и може, може да се случи точно това, ако допуснем толкова неясен израз в преработения вариант. Този текст може да бъде тълкуван широко, ето защо трябва да бъде прецизиран. Последното, което искам да кажа, е свързан с компенсацията за разходите за възстановяване е, едно, сумата на еднократните плащания са несъразмерни. Смятаме, че трябва да има такива суми, но да са пропорционални на дълга. Не може да приемаме еднотипно решение. Последното, което искам да кажа е, че ние искаме държавите членки да приемат и свои прагматични, краткосрочни проблеми. Ние като търговски камери, други бизнес организации имаме своята роля. Ако трябва да взема конкретен пример, финландска фирма, която осигурява доставки за гръцка фирма, срока за плащанията може да се окаже много по-дълъг. Ето защо ние трябва да предприемем мерки, за да смекчим ефекта на тези тревожни явления. Благодаря за тази е ясна позиция. Благодаря и за спазването на регламента. Що се отнася до забележките, адресирани към държавите членки, бих искал да приветствам представителите на шведското председателство. Убеден съм, че испанското председателство следи темата. Сега с радост ще дам думата на Люк Хендрикс. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да поздравя докладчика за инициативата да се организира това изслушване. И благодаря и на комисията за това, че ми дава възможност да участвам в тази важна дискусия. Преди всичко, което, нещо, което всички подчертаха, включително и докладчика, можем да се борим с забавените плащания само с а, а, широк спектър от мерки в работа, в която участват а, и е, е, предприятията и обществените е, органи и власти. Очевидно, необходима ни е по-добра правна рамка. Въпреки добрите намерения и похвалните усилия на комисията, предложението съвсем не е идеално от гледна точка на малките промишлени предприятия. На малките предприятия. Затова имаме редица предложения. Първо по отношение на обхвата. Обхвата трябва да е разширен, за да обхване всички видове сделки. Независимо от това кой е длъжника. Няма обективни основания да се третира едно и също положение, плащането на една фактура по различни начини. Защото много често потребителя не плаща цялата фактурирана сума, и забавя една част от нея и трябва да понякога се стига до съд за къснените плащания, особено в сектора на услугите и в строителството са особено често срещано явление. Необходими са ни. Необходимо е, разбира се, плаците да имат не, необходимите ликвидни средства, за да могат да плащат на време. Тук идва въпроса и за защитата на потребителя. Потребителят, разбира се, има основни права, но също така и основни задължения. Втората ми забележка се отнася до обществените власти, нещо, което господин Балтасаре вече спомена. Смятаме, че по време на криза, когато предприятията се опитват да запазят персонала си, съвсем неприемливо е обществените власти да плащат късно. Оценяваме усилията на комисията да се съкратат сроковете за плащане от страна на обществените власти, но това е недостатъчно, тъй като няма срокове, задължителни срокове за онези, които дължат средства. Проект директивата не забранява на страните членки да плащат по-късно от 30 дни. Казва се, че обществените власти могат да удължават срока на това плащането, когато това е обективно обосновано. Това е чисто просто една свобода за, злоупот... да, за злоупотребяване. На практика а в случай се нарушава свободата на договарянето. Този текст е много общ и може, с него може да се злоупотребява от страна на обществените власти. Няма обективни критерии за оценяване на тези специални обстоятелства и оправдания за забавените плащания. Така че по принцип е, ние бихме искали да има ясно определен срок от 30 дни за плащане и е, може би с някои изключения. Бен може би така има по-богато въображение от мен, но аз не виждам защо са необходими изключения. Освен ако те са наистина, наистина сериозно обосновани и ако не са ограничени до най-много 60 дни. И трето, отношенията бизнес то бизнес между предприятията става дума за предложението а, да се а, иска лихва за забавените плащания. Но това трябва да бъде вменено в, като задължение. Не може да се остави на предприятията да търсят тези лихви. За малките предприятия това не е възможно, като се има предвид, като имат предвид същества, видът на техните отношения с по-големите предприятия. Освен това, срокът, в който търговските дружества и предприятията си плащат едни на други, трябва да се ограничи в най-много 60 дни при всички обстоятелства. И е, разбира се, директивата не трябва да ограничава свободата на договарянето. Виждаме се на практика, че малките и средни предприятия рефинансират по-големите предприятия. Не можем да кажем днес, че съществува до свобода на договарянето, тъй като някои по-големи предприятия притежават такава а, тежест и сила, че те не могат да преговарят равностойно. А, това, разбира се, влияе а, върху договарянето на цената, а, възможните отстъпки в цената и така нататък много пред, големи предприятия злоупотребяват с доминиращата си позиция, за да получат по-низки цени от доставчиците. И затова трябва да се въведат и максимални срокове на плащане между предприятията. Благодаря. Благодаря ви за това съвсем ясно и изчерпателно изложение. И последно ще дам думата на господин Карло Бозани. Благодаря, господин председател. Подготвил съм една презентация във формат PowerPoint. Благодаря за тази възможност да представя позицията на Business Europe по това много важно предложение. Аз съм Матео Борсани и работя за италианския клон на Business Europe. Ние говорим за много сериозни суми. 180 милиарда евро ще се освободят за фирмите, ако обществените органи си изплатят задълженията в рамките на 30 дни. В Италия 60 милиарда е кредитът на фирмите по отношение на обществените органи и по-конкретно 5 милиарда е само за здравния сектор. Само за да направя едно сравнение. 5 милиарда е сумата, която италианското правителство предостави за възстановяване от кризата. На следващият слайд е показана средната продължителност на средния срок за плащане в срокове, в договори между обществени органи и фирми. Три държави членки имат данни, които съответстват на предложението. Гърция, Португалия и Италия са в много неблагоприятно положение. В здравния сектор през 2009 година срокът на забавянето е почти 300 дни. И това са национални данни. Ако видите регионалните данните по региони, сроковете се увеличават до 600 дни. И Възоснова на всичко това аз изразявам обща подкрепа за предложението и обща подкрепа за разграничаване за, на, между договорите от една страна между фирмите и потребители, и потребителите, от друга страна между фирмите и обществените органи. Защо? Защото обществените органи не могат да поемат ангажимент в договор без да са а, предвидели в бюджета съответната сума. Освен това, обществените органи имат сигурен приток, имат сигурни доходи, сигурни приходи. Вторият коментар. Не трябва да се прави разлика между малките и средни предприятия и големите фирми. Такава една разлика би била грешка, защото ще изкриви конкуренцията. Освен това, малките и средни предприятия са важни доставчици на големите фирми в интегрираните вериги на доставки. Освен това, големите договори, обществените поръчки са нереалистични за малките и средни предприятия. Друг коментар. Ние Споделям казаното от предишните оратори. Не трябва да има изключение за конкретни сектори, защото ще отворим котията на Пандора и просто ще обесилим предложението. Вместо това можем да усъвършенстваме формировката и структурата на член 5 някои текстове трябва да се прецизират, структурата също трябва да се усъвършенства. Ако е обосновано предвиждането на по-дълги срокове, трябва да има достатъчно основания възоснова на необходимостта. При всички случаи не трябва да се превишава конкретен срок. Освен това, са необходими някои е, уточнения. Когато говорим за 30 дни, какво имаме предвид? Календарни дни или работни дни? Също така трябва да се дефинират по-добре обществените органи позоваване на член 1.9 от директива 2004 година 18 и член 2.1 от директива 2004-17. Също така трябва да се подобри структурата на а, разпоредбите. Благодаря, господин Бозани. Благодаря, господин Бозани. Много ценна информация ни предоставихте ако средното плащане в Италия е 270 дни, това е наистина забележително. може би господин Гарел ще каже нещо по този въпрос малко по-късно. Но сега ще дам думата за въпроси. казах, че ще дам възможност на господин Деанджелис, който ще говори за малките и средни предприятия, но също така а, искам да знам дали господин Хенсли, господин Кройцман, докладчиците в Сянка, дали те биха искали да участват, господин Руле, господин Козичник. И след това ще дадем дума на останалите членове. Герхард, Швайк, е, Безоев. Имаме, значи, много записали се е, да говорят, затова моля бъдете лаконични за да има време да се отговори на въпросите ви. Може би ще започнем с господин а, Де Анджелис като докладчик от името на Комисията по а, промишлеността. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя докладчика госпожа а, Вайлер бих искал да благодаря и на председателството за това, че организира това изслушване, за да може да обсъдим този важен въпрос. Въпрос, който е извънредно, от извънредно голямо значение за малките и средни предприятия в Европа. Днес опасностите за фирмите в Европа са различни от страна до страна нещата не са едни и същи. Например, за датските фирми забавянето на плащането е някъде около 36 дни след издаването на фактурата. При същите условия в Португалия обаче фирмите трябва понякога да чакат 150 дни, за да им бъдат изплатени фактурираните суми. В в Италия положението не е по-добре, особено в сектора здравоопазване, както вече беше споменато. Забавенията стигат до 138 дни, докато в останалата част на Европа това забавене е около 68 дни. Положението е, е доста лошо и в Испания, и в Гърция. Защо е така? Ясно е, че съществуват различия в платежните механизми. И това внася известна деформация във вътрешния пазар. Този дисбаланс между различните страни членки значи, че показва, че Европейският съюз трябва да предприеме нещо по този въпрос. трябва да се обърне внимание на националните закони и правила в това отношение. Това е въпрос, който засяга бъдещето на европейските фирми и предприятия много повече от, от всеки друг. Той създава трудности за много предприятия и фирми, които изпитват затруднения в потока на ликвидни средства. Много важен е, разбира се, и достъпа до кредити от малките и средни предприятия, тъй като пазарът се свива, а това оказва въздействие върху отношенията между фирмите и начина по който те работят с производителите. Всичко това се нуждае от едно сериозно и основно преразглеждане. Много често малките и средни предприятия понасят цялата тежест от забавеното плащане на сумите, които фактурират. И като говорител от името на комисията ИТРЕ, трябва да кажа, че не подкрепям напълно предложението на Европейската комисия. 35-2000. Смятам, че неговото въздействие ще бъде ограничено и смятам, че едно ново предложение трябва по-добре да изясни някои въпроси и да даде сигурност на, както на обществените власти, така и на фирмите. Необходима е по-подробна информация относно изключенията от е, изискванията за плащане в определен срок. ако ще има такива изключения, те трябва да бъдат добре основа, обосновани и всичко това се нуждае от по-точно формулиране. Бих искал също така да предложа от името на малките и средни предприятия следното. А, значи, а, трябва да се обхванат плащанията от една страна между фирмите, от друга страна между фирмите и обществените власти, и от, от трето, на трето място между фирмите и техните клиенти и, между, и потребителите. Тук съществува връзка между а, а, тези текстове и директивата за защита на потребителите. Необходимо е подобряване на общностното законодателство в тази област. Както казах, необходимо е по-точно формулиране на изключенията. Това има ключово значение за малките и средни предприятия. Благодаря много, господин Дианджелис. Очакваме с нетърпение предложенията от Рана Итре. Аз ще дам дума на докладчиците в Сянка. Ще отдам приоритет на тях. Малгожата Ханслик, докладчик Сянка от НП. Благодаря. Искам да благодаря на всички оратори за интересните данни, които изнесаха. Ясно е, че това предложение има значение и за обществените органи, и за малките и средни предприятия. Имам въпрос към господин Хендрикс. Не знам дали правилно разбрах. Мисля, че вие казахте, че обхвата на директивата може да се разшири, като включва не само обществените органи, но и взаимоотношенията, търговските взаимоотношения между фирмите. Така ли? Правилно ли съм разбрала? Ако това е така, ако договорите между фирмите попаднат в обхвата на директивата, не се ли притеснявате, че ще се пострада свободата на сключване на договори между малки и средни предприятия. И сега искам да се обърна към другите оратори. Разходите за възстановяване трябва да се диференцират възоснова на сумата. Или може би трябва да имаме един единен процент и последният въпрос, госпожо Вайлер. 5% твърда сума, която беше спомената, това уместно ли е? Ако става дума за обществена поръчка на стойност 200 милиона евро, 5% е доста солидна сума. Смятате ли, че тази твърда сума от 5% трябва да се запази или пък да се намали или увеличи? Благодаря, господин председател. И се надявам, че нашата дискусия ще си остане толкова интересна, колкото беше до сега. Ще се постарая да дам време на експертите. Госпожа Кройцман. Господин Кройцман. Благодаря, господин председател. А, тази директива трябва да включва и потребителите, но как ще се случи това? Потребителят плащат или а, а, кеш, или с кредитни карти, или ако нямат фирми, по принцип а, а, срокът за плащане при даването на фактури е 30 дни. На второ място, а, Дискутира се и включването на сделките между отделните фирми. има максимален срок за плащано от 60 дни. Разбирам, че има проблем за малките предприятия, които са изправени пред големи а, доставчици, големи фирми, няма да имат а, равнопоставеност. Е, в рамките на тези 60 дни а, съще, е включен, а, и св... включена свободата за сключване на договори. Дали има смисъл при възстановяването на разходите? а, това е едно и също. Ако става въпрос за 10 евро или за 10 000 евро, това значи, че трябва да се изпращат уведомителни писма, които да напомнят за това плащане. Не, а, за, залегнати са 40 евро като минимум. Вече казахме, че е включена клаузата за 5 евро, която е санкция при забеване на плащане. И така се получава а, двойно санкциониране. Благодаря ви. Госпожа Рулер. Искам да кажа а, относно въпроса на господин Копса за разширяване на обхвата, за това, че трябва да се проведат много преговори, дискусии за достигане на компромис. В миналото ам, директивата беше, за обществените поръчки беше включена в обхвата, в новата директива директива, едната директива за обществените поръчки е зачеркната. И сега се питам какви са причините за зачеркването на тази директива за обществените поръчки. Вие не сте ли на мнение, че е, едно ам, разширяване на обхвата ще е едно старо разширяване на предишния обхват? И от опита, който ние имаме, това ще представлява един проблем. Втория въпрос се е свързан с а, изказванията на предишните а, колеги относно 5% санкция и, а, и двойното санкциониране, което от правна гледна точка ще представлява проблем. Благодаря, госпожо Рьолер. Э, пани справодайце э, Вайлер, се э, мисля... Искам да благодаря на госпожа докладчика, тъй като смятам, че те много отговорно подхожат към този проблем и докладчикът се занимава а, много ангажирано с този проблем. Имам един единствен въпрос към представителите на частния сектор. Искам да ви поздравя, тъй като аз усещам лобирането във всеки един сектор. Ам, е, традициите на плащане на а, дължимите суми в различните държави са различни. И ето защо смятате ли, че това, тези нови разпоредби, това ново регулиране ще доведе до по-добро контролиране на плащанията? И слушахме докладчите в сянка. И сега искам да дам възможност на тримата експерти да отговорят съвсем накратко. След това ще премина към следващата част искам да помоля колегите, които имаха въпроси, да задържат въпросите си за една обща дискусия накрая. Няма възражения. Тогава ще помоля господин Батлер, Хендрикс и Бурсани да отговорят съвсем накратко на поставените въпроси. Благодаря, някои от въпросите са свързани с компенсацията и 5% санкция. Аз мисля, че трябва да става, че акцента трябва да бъде върху възстановяване на разходите, а не върху санкцията. Е, сумата не трябва да бъде фиксирана и кредиторът трябва да получи плащане в съответствие с трудностите, на които се е натъкнал в резултат на забавеното плащане. Ето защо ние бихме казали, че 5% върху компенсацията е малко любопитен подход ние бихме предпочели механизъм на нарастващ лихвен процент вместо твърд, твърда сума. Повдигнати бяха и други въпроси. Въпросът за фактическото изпълнение на тази директива това е проблем. Проблем, проблем както и при изпълнението на други регламенти. Това е предизвикателство, по което трябва всички да работим. Съгласен съм. Мисля, че ще помолим госпожа Бринкман да се изкаже по този въпрос. Господин Хендрикс, първо за да отговоря на въпроса на госпожа Кансли за взаимоотношенията между фирмите. Да, правилно сте разбрали. Искаме тези взаимоотношения да влязат в обхвата на директивата, но директивата трябва да определи максимален срок за плащане и във взаимоотношения между фирмите. Това свързано ли е с свободата на договарянето? Да. Само, че това е вик за помощ от страна на малките и средни предприятия. Нашата организация винаги е защитавала свободата на договора и договарянето, но смятаме, че е има че сега е дошло време да се намесим, тъй като смятаме, че вече няма свобода на договаряне между фирмите. Що се отнася до твърдата сума, нямаме проблем с 40 евро. Може би в някои страни това не е достатъчно, но само, че има и допълнителни възможности за допълнителни разходи за възстановяване. Можем да говорим много дълго за съразмерността или несъразмерността на предвидените е, разходи Обикновено малките и средни предприятия не изключват договори за подизпълнение. Обикновено. Така че те трябва да покрият разходи за труд и така нататък. А това е нещо, което те не могат да докажат, може да се докаже с фактура от адвокат. Последно, да, последния въпрос. Трябва ли да бързаме или не? Разбира се, въпросът е неотложен но ние предпочитаме добър законодателен акт вместо законодателен акт, който е прият прибързано. Самата директива трябваше да бъде преразгледана преди 5 години. И това е причината, поради която парламентът би трябвало да включи в новата директива разпоредба за преглед на текста след две години. Благодаря, ще говоря на италиански. Що се отнася до разходите за възстановяване, аз съм съгласен с казаното от господи Хендрикс. 40 евро са, могат да бъдат променени или не. Това е просто една отправна сума, що се отнася до 5%. Мисля, че това е приемлив процент. Той е балансиран, но не е задължителен. Нещата могат да се променят в хода на преговорите. Това, което е важно за нас, е да няма изключения. Не става дума за санкциониране на държави, членки или фирми, но договорното право трябва да се спазва. Това въжи за държавите членки и за фирмите. В държавите членки, в които нещата са най-зле, трябва да се а, приложи закона с допълнителна строгост. Директива 35 от 2000 година не променя по никакъв начин нещата. Благодаря на тримата. Мисля, че вие ни представихте много полезна информация. Сега ще премина към следващата група експерти, но искам да кажа, че за следващия кръг са се записали следните колеги. Ако някой друг иска да бъде включен в този списък, да се обади. Докладчицът в е, Сянка пристигна. Съжалявам, че не бяхте тук, но ще се погрижим да ви дадем думата по-късно. Сега ще дам думата на следващата група експерти е, по въздействието на предложението е, за върху обществените органи. Тук е господин Олф Моберг от Шведската асоциация на местните органи и региони. Радваме се, че сте тук, не на последно място, защото Швеция председателства съвета. Тук е господин Гюнтер Фундстейн който е представител на германските общности, доктор Ангелика Потмюгеле, директор по политическите въпроси от съвета на, общ... на европейските общини и региони, господин Паскал Гарел, главен изпълнителен директор на Европейската асоциация за здравеопазване. Ще дам думата на господин Мол... Молберг да открие дискусията. Ужас сега, Фиона. Благодаря. Ценя възможността да може да обменим мнения по въпроса за забавените плащания. Аз представлявам местните власти в Швеция. Нашата организация обхваща всички местни и районни власти в Швеция представляваме 70% от всички обществени потребители в Швеция. Предложението ще има много голямо въздействие. Споделяме мнението, че обществените органи трябва да, плащат, да си плащат сметките на време. Чухме редица мнения за това как можем да променим сегашното положение и да сложим край на забавените плащания. Например, предлага се срок от 30 дни за изплащане на дължимите суми. Тази сутрин обаче бих искал да се спра на предложенията които са пред нас. Говориме за 5% в, в, направено в пети член. Има три различни вида наказателни мерки, които могат да се прилагат към обществените власти. Първо, изплащане на лихви. А имаме и четвърти член, където са предвидени редица наказателни мерки. А, боя се обаче, че това ще е свързано, може би, с известни бюрократични спънки. И затова мисля, че това предложение може да бъде, да има обратен ефект. Искаме всъщност да задължим обществените е, органи да си плащат сметките на време. Една похвална инициатива. Но ако въведем 5%, които да въжат още от първия ден на забавенето, на просроченото плащане, защото би могло да бъде трудно за обществените органи да плащат тези суми не мисля, че тази част от предложението е добре обмислена. Ако искаме да имаме някакви е, глоби, някакви наказания, трябва да започнем с по-низки суми и след това постепенно да ги, прогресивно да ги увеличаваме, заедно с закъснението, нарастването на закъснението. Иначе не виждам как ще се прилага това, което се предлага по отношение на е, обществените органи и власти. Например, как ще се прилага към фирмите, които, към които се прилага а, а, частното право, как ще се прилага а, към а, а, дружествата с ограничена отговорност и така нататък. Можете да изпитват трудности по отношение на намаляване на конкурентоспособността спрямо от други фирми в тяхните сектори. Както казах и в началото, очевидно обществените власти трябва да си плащат сметките и трябва да ги плащат на време. Както също така казах, изцяло споделяме с философията, с подхода на направеното предложение. Но още един път ще кажа, че 5%, които да започнат да се налагат като лихва още от първия ден на просрочването, са прекалено много. Ако имаме 5% от дължимата сума още от първия ден, би трябвало да преценим дали трябва да бъде така или може би да сметим, че 5% трябва да бъде окончателната сума, която се дължи като наказателна лихва на края на забавянето, след определено забавяне. Може би било по-добре да има не една определена сума, а лихва, която прогресивно да нараства успоредно на забавянето. Ще спра до тук за сега. А сега а, господин Фунштайн. Благодаря за вашата покана и най-вече на госпожа Вайдер. А, аз работя в момента в една работна група, която се занимава с стандарти, свързани с общините. И ето защо аз съм в качеството си на експерт. Аз започнах моята кариера в новите а, провинции. А, а, имаме централа а, е, за отдаване на обществени поръчки и след проверяват се сроковете, които са 60 дни след постъпване на фактурата. От моя гледна точка. Има 10 причини, които са срещу а, тази нова директива и лошите практики, свързани с плащането. А, не са свързани с а, директното забавяне на плащането, както и дру... представители на други общини подкрепят а, това. На второ място може да се а, говори за правото свържено с от, от, отпускането на кредите, на кредити. Бе, беше извършена поръчка за една община. Ние посъветваме да не плащат веднага. И по този начин а, беше застрашено а, банкротирането, убиването на банкрута от страна на а, фирмата. Плащанията трябва да се осъществяват тогава, когато а, техния обхват е проучен. Малките и средните предприятия профитират от държавните поръчки. 75% бяха от държавните поръчки бяха отдадени на малки и средни предприятия и по този начин неплатежоспособността на а, обществените органи а, е, води а, е, до застрашаване на а, ликвидността на фирмите. На шесто място а, е, Данъците се използват от обществените органи за плащани, затова те, те трябва да бъдат плащани а, навременно. На седмо място. Ам, фирмите а, могат да ускорят плащанията чрез прозрачно счетоводство. А, трябва да има едно прозрачно и правилно счетоводство. При липсата му тогава се а, има по-високи разходи. Например, мога да дам пример с един строителен обект. фактурата, фактурата беше издадена на декември, след това а, тя е била изпратена края на януари и, бе, и много след това тя е била наредена за плащане. Дори и в този случай е трябвало да има 5% санкция, въпреки че има разлика между издаването и нареждането на фактурата от две години. И това води, разбира се, до а, проблеми свързани с ликвидността на фирмите. И на десето място санкцията от 5% е, директно ще бъде е, включена в калкулирането на е, разходите. Като обобщение, сроковете според немското законодателство са се се оказаха много е, релевантни и те могат да бъдат пренесени също и на европейско ниво. И не, искам да кажа, че не трябва да има неравностойно третиране на е, държавните и е, частните предприятия и органи. Благодаря. Мисля, че към вас ще има доста въпроси. Следващия оратор е доктор Ангелика Потмюгле. Господин председател, госпожо докладчик, аз говоря от името на общините и регионите. Аз мога да се позова на това, което казаха двамата оратори преди мен, но като представител на нашият съюз, който представлява 37 държави, мога да се концентрирам върху политическата аргументация, аргументите, които бяха представени от частните предприятия по отношение на кризата и ситуацията, която се отразява лошо върху предприятията, както и а, данъците, плащането на данъците оказа влияние върху бюджетите на а, общините и ги постави в едно затруднено положение. общините, както и частните предприятия, изпитват затруднения при получаването на кредите. На кредити. Ето защо ние смятаме, че е неуместно а, публичния сектор да бъде санкциониран повече от частния сектор. Трябва да се спазва принципа за равнопоставеност. общините и публичните органи зависят от субсидии Искам да обърна внимание на един специален проблем, свързан с затрудненията при плащането от страна на Европа и представители на новите държави членки, както и затрудняването с финансирането на обществените поръчки, които се финансират от европейските фондове и един срок от плащане в рамките на 30 дни е едва ли ще уместен. Що се отнася за пакета, свързан с мерките за възстановяване на разходите на общинско ниво, той е свързан, както господин Фунштайн вече спомена, за това, че дана, данъците и обществените средства трябва да бъдат разходвани много внимателно. Трябва да има правила, които трябва да се спазват, правила свързани с обществените поръчки. Както казах, данъчните средства да се разходват много разумно и внимателно. Един аспект, който е интересен и който госпожа Вайлер е включила в своя работен документ, със сигурност е важно предложените мерки да бъдат допълнени от съпътстващи мерки, чрез информационни кампании, чрез подобрения. не трябва само да предвиждаме санкции, но и поощрения. те трябва да са насочени към малките средни предприятия и в насока на тяхното подпомагане. Един Интересен аспект, който видях в работния документ на госпожа Вайлер, ще е интересно по-подробно се разгледа този аспект, защото е важно да се подчертае, че както общините в нашия случай, така и предприятията имат двустранен интерес от провеждането, осъществяването на едни разумни а, сделки. Не трябва припрятата да са в по-неизгодно положение, тъй като това ще има не, а, не добро влияние върху а, техните взаимоотношения. Този твърд процент в размер, този тези 5% може би трябва да се помисли по-добре върху тях, тъй като независимо а, от прекрачването на този срок, все пак трябва да се има предвид предложението на комисия и все пак на заинтересованите страни трябва да оставим възможността да преценят а, кой механизъм да изберат. Що се отнася до публичните органи, аз смятам, че е много интересно относно предложението за срок от 60 дни за всички частни, частни и обществени органи. Това е едно предложение, по което можем да помислим. Благодаря ви. Then, uh... Много ви благодаря. И накрая господин Гарел. Благодаря, господин председател. Е, и аз искам да благодаря на госпожа Вайлер за поканата е, е, и това, което тя, вниманието, което обръща на нашия сектор, здравни услуги и болнични услуги. Ние представляваме днес около 9% от европейското богатство. Организацията, която представлявам, Европейската федерация за здравни услуги и болнични услуги. Е, включва 32 национални организации от 27 страни в Европейския съюз. И е, тук са представени е, държавните болници, частни, благотворителни и частни с търговска цел, включително и други здравни услуги в е, искам е, да дам някои е, обяснения по отношение на болничния сектор. Значи, в много случаи, в много, все малко случаи фактически болници са държавни. Значи, сектора е много разнообразен и е много трудно понякога да се разграничи между общественият и частният сектор в болничните услуги. И това, което е най-важното, че те разполагат със същите финансови ресурси. Това са обществени средства от държавата, от местните власти и от други фондове. Освен това, съществува едно такава е, каскадна, каскадност е, на отношенията в финансирането. Е, онези могат да ни финансират, както казах, държавата, местните общности или общественото осигуряване очевидно, ние се сблъскваме с огромни проблеми при забавеното плащане. В някои страни има по-големи по проблеми, в други страни няма изобщо проблеми в, това отношение в болничния сектор. Това трябва също да се вземе предвид, за да може да се вземат правилните решения. Ние в никакъв случай не подценяваме въпросът за забавените плащания. Малко сме разочаровани от е, диагнозията, диагнозата, която се дава на е, европейското положение, положението в Европа в този сектор. Е, споменати, спом, споменати са четири страни, където положението е най-тежко но някои от информациите са доста старички, от преди повече от 10 години, други са намерени, са извадени от вестникарски статии. Тоест, съществува проблеми с този анализ. И о, споменават се и страни, които вече са решени, решили този проблем. Сега, предложението, дали то ще бъде добро за болничния сектор, съвсем не съм сигурен, че ще е така. Забележките, които искам да направя, се отнасят до а, общото и единодушно мнение на нашите членове, че предложението на комисията не е добре балансирано в няколко отношения. Първо се отнася до тези 5%. Става дума за екстремни проблеми, които се споменаха днес. И тези 5% няма да решат а, а, съществуващите трудности. Още повече, че те ще се добавят а, към а, законните лихви, които се дължат при подобни забавяния. И според нас това е един елемент, елемент на дисбаланс. Втори елемент, а, който трябва да се изтъкне и който ще, а, ще спомена, това е, че това предложението създава дискриминация между обществения и частния сектор – И особено, а, а, когато става дума за тези 5%, а, ще се а, а, окаже, че когато съществува конкуренция между частният и общественият сектор, това ще бъде един допълнителен фактор, който деформира условията на тази конкуренция. И последният въпрос, който искам да спомена, също по единодушното мнение на нашите членове, смятаме, че е, 1% върху големите сделки, големите договори също не е добре обмислена мярка. Тъй като той ще добавя към тези 5%. Смятаме, че единият процент трябва да се замени с една фиксирана сума. В един и накрая искам да спомена едно проучване на Масачусетския технологически институт, което току-що е, из... Е, което току-що е публикувано. Благодаря. Well, thank you very much indeed, Mr. Garrow, and I will... Сега вие трябва да се разберете с господин Болзани за данните от Италия. Той представи данни е, от втората половина 2009 година, което не е 10 годишна информация. Сега чухме изказвания от експертите, е, но най-напред госпожа Вайлер иска да направи кратки е, бележки. Трима координатори искат да се изкажат, след това господин Дион. И още няколко колеги са се записали. Мисля, че докладчите в сянка. Ще положим усилия да дадем думата на всички, но трябва да бъдете кратки с въпросите, тъй като трябва да изслушаме Европейската комисия а и докладчиците. Госпожа Байден, съвсем накратко. И след това госпожа Геапард. А, искам само нещо да допълня относно наказанията и поощренията. Искам да разясня нещо. За всички нас е много важно, както и за вас като експерти, тази директива ще въжи в бъдеще за Европейската комисия. Това е едно облегчение за нас. Искам да кажа, че може би ние бяхме малко възмутени, че а, преди тази директива не въжеше за комисията, но бъдеще ще въжи. Благодаря. Нещо много важно, от, защото ние познаваме забавените плащания от страна на комисия. Това е, е много важно. Много бързо искам да кажа нещо. На първо място И е, искам да е, задам въпрос на господин Бутер и на господин чухме много за принципите на свободата на договаряне. Искам да знам защо свободата на договаряне въжи за, а, предпри... за частните фирми, но не и за а, публичните органи. Защо? Защо има а, такова не равноправно отношение към договорните партньори? а, твърдите суми за, при санкциониране са а, не пропорционални. Това го казахте, но не го обосновахте. Бих искала да чуя какво имате предвид, господин Козани и госпожа Бътмеклен. Искам да ги попитам а, за болничните услуги бяха назовани данни в областта на здравопазването, които са ужасяващи. Това бяха съвсем общи суми, без разграничаване на частен и държавен сектор. И има ли някакви разлики? Това е важно да се знае. Има ли разграничаване? Може би по-конкретно Що се отнася до държавите членки, мен не ме интересува само Италия, интересуват ме а, всички държави членки. Те са 27 на прой. Може би да получим повече информация. На последно място в становището а, на Европейската си асоциация на занаячите малките и средни предприятия защо Европейската комисия отказа да набави тази информация, а това, че организацията европейска, не значи, че няма проблеми. Може би трябваше да се, да се проучат засегнатите слоеве. Защо не го направихте? Благодаря. Някои от въпросите бяха отправени към Европейската комисия. Господин Шваб. Благодаря, господин председател. Аз съм а, до... да благодарим на докладчика а, за добре свършената работа. Аз смятам, че а, всички изказвания на експертите бяха изключително интересни. Искам да започна с а, първа точка, която а, свърши госпожа Гебърт. Разбира се, нещата излизат много извън рамките на Италия и не може само Италия да е посочена в този случай. Има много редица европейски, големи европейски предприятия, които не са получили пари в продължение на години и за това е несправедливо да насоваваме само Италия. Предвид проблемите, които имаме днес, е, има милиарди евро, които не са платени, са дължими. Това е един голям проблем и за европейската економика. И най-вече проблем за малките и средни предприятия. И от моя гледна точка трябва да се запази автономията на частния сектор. Трябва да обмислим дали не трябва да се обявяват клау... такива клаузи за нищожни, които, а, които предвиждат а, увеличаване на срока за плащане над 30 дни. От а, момента на извършването на услугата плащането е дължимо. Трябва да покажем определена гъвкавост. Предприятията могат да изискват плащането след извършването на услугата. Искам да ви попитам и най-вече господин Хендрис, какво е неговото а, становище. Господин Бозани може ли да обясни защо малките и средни предприятия трябва да стартират по различен начин, отколкото промишлеността? Господин Фунчант, искам да го попитам. А, как, какво ще е влиянието върху бюджетирането на а, отдаването на държавните поръчки, ако се а, включи тази клауза за санкциониране в размер на 5%. А, как ще бъде калкулирани тези 5% в а, цените и как ще стане възможно отдаването на обществените поръчки, Благодаря, господин председател. Ние разглеждаме едно много важно предложение, което ще има последици за бизнеса. Не говоря за малките средни предприятия, за големите фирми, в които работят много европейски граждани и които а, дават а, сериозен принос в бюджета на, стран... на отделните страни на Европейския съюз онези, които представляват обществените власти. Нека да ми отговорят на следното. Не мисля, че това предложение ще ги дисциплинира. Действително ли смятат, че те могат а, да, да изразходват средства без да ги плащат? ако гражданите не си платят данъците на време, трябва веднага да платят санкции. И също тях се предприемат различни санкции. Защо да не бъде принудена държавата да плати за услуги, които е ползвал? Има държави и членки, които имат проблеми Знам, че много фармацевтични фирми в Румъния ще се бъдат щастливи, ако получат пари си 280 дни след получаване на услугата. Знам, че в много европейски страни държавата е мощна, силна и може да оказва влияние. Всички ако има изключения, всеки ще се опита да ги използва. Също така, трябва да се прилагат автоматично глоби и компенсации. Сега фирмите имат правото, но не е задължението да изисква това. Те ще се окажат в ситуация, в която могат да поискат компенсация, но да им се каже, че няма да им няма да им бъде даден друг, възложен друг договор. Така че фирмите предпочитат да не настояват, така че тези а, плащания трябва да бъдат автоматични. Сега, девет души са се записали и тъй като разполагаме с технически средства, ще включа часовника, така че никой да не се изказва за повече от две минути. Господин Дион, ще получи думата, тъй като по време на предишния кръг не можа да се изкаже. Ораторът изреди изказвали тези, които са записали. Господин Дион. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че пропуснах първата част. Сътрудникът ми беше тук и успях да разговарям с някои от организациите на двустранна основа, така че искам да ви уверя, че информацията ще се е, използва пълноценно. Дебата тази сутрин е, се съсредоточи върху обхвата на предложението. Аз бих повторил това, което каза госпожа Гепард за свободата на договаряне. Защо да няма свобода на договаряне между фирмите, между обществените органи и фирмите и така нататък. И слушах внимателно и а, тезите за малките средни предприятия. За това, че има а, ситуация с страни, в които има различие в възможностите за влияние от страна на фирмите. И моят въпрос е как, какво въздействие ще има включването на договорите между фирмите в приложното поле. Въпрос към представителите на местните органи. В Холандия е предвиден срок от 30 дни. Това е записано в закона. обществените органи винаги си изпълняват задълженията, но как да обясниш на а, своите колеги в други страни, че нещата вървят в Холандия, а не вървят другаде? Къде е проблема с 30-те дни? Е, логично е плащането да се осъществи в а, е, рамките на този срок. Най-сетне, мисля, че би било интересно да се говори за срок от една година и след това 5%. Там ми звучи малко произволно. Били се представителите на органите на местните власти биха ли одобрили идеята за плащане на нормалния лихвен процент, който да се повишава. Господин Кройцман има думата сега. Благодаря. Имам два въпроса към господин Фонштайн. Той спомена, че публичните а, власти плащат а, винаги точно и след това каза, че тези 5% ще бъдат калкулирани в цените. Може ли да обясните а, това противоречие? Защо трябва да се калкулират тези 5%, ако плащат а, навременно? Относно директивата, която прочетох, вътре стои 30% след а, след получаване на фактурата, не 30 дни след извършване на услугата. Ако се издаде ам, фактурата след 3 години, то тогава този срок тече от тогава, а не от а, предоставянето на услугата. Средните предприятия преди а, са издавали фактурите след половин година. Сега вече а, фактурите се издават по-бързо и това е, а, води до по-добра ликвидност. И така четете по-внимателно текста. Става въпрос за 30 дни след издаване на фактурата. Госпожа Рулер, мога да се присъединя. Аз сметам, че тази директива няма да доведе до това, а, което е предвидено. Искам да помоля докладчиците да си дадат малко повече време, за да може тази директива да се преработи. Работа, която е свърша не е добра. Говорим за 30 дни, но а, ако се вгледам в тези 3 дни, има редица изключения, които ще доведат до, до това, че държави като Италия и Гърция отново ще намерят начин да заобиколят тези правила. Ето защо са на мнение, че е по-добре да се обсъжда а, един срок от 60 дни за всички, отколкото да се говори за изключения. Трябва да помислим какво ще дове, до какво ще доведат а, изключенията или неясната а, правна основа в някои държави членки. И по този начин директивата ще бъде отслабена, както и нейното въздействие. Също аз съм на мнение, че тези 5% са много а, строги, но аз давам право на господин Фонштайн, че държави като Гърция и други държави, а, тези 5% ще бъдат включени още от самото начало в цената и това няма да има никакъв ефект. Това, което каза господин Йонг е много интересно. Трябва да се мисли в тази посока, която е на истина е фективна. Последен въпрос към комисията. Защо? А, защо директивата защо директивите за обществени поръчки не са включени в директивата? Защо не са включени всички от тях, а някои са зачеркнати? Господин Кузичник. Малé obce, menší města, střední města. Мисля, че комисията трябваше да вземе предвид контактите. Аз, например, се свързах с малките и средни предприятия. И поисках е, мнението на тяхната федерация. И а, е, мисля, че е, резултатите бяха много интересни. А, те и помежду си, в отношенията помежду си имаха проблеми. Тези 5%, които се предлагат, несъмнено ще създадат трудности. А местните представители на малките и средни предприятия, с които разговарях, отвърлиха подобна възможност. Обикновено обществените органи не изпитват е, особени затруднения да си платят сметките в рамките на 30 дни. Главният проблем се проявява, когато има съвместно финансиране с, заедно с Европейския съюз. И тогава е, срокът от 30 дни е, обикновено се надминава много. Благодаря за практическите примери, които ни предоставихте. Сега господин Грех. Благодаря, господин председател. Моят е, въпрос е към господин Фунштайн. А не знам дали той имаше предвид, че в Европейския съюз съществува един цял проблем, общ проблем по този въпрос или проблема се ограничава до определени страни. Не става въпрос дали забавянето е 30, 60 или 90 дни. Въпросът е дали, ще, дали правим достатъчно или недостатъчно по този въпрос. А нека вземем, за пример, об, обществените власти. Ако има споразумение между кредитора и длъжника, няма никакво значение дали става дума за обществен орган или за друг а, економически субект. Комисията трябва да каже какво става в такъв случай, ако има конкретно споразумение между кредитора и длъжника. Освен това, трябва ясно да бъде дефинирано понятието обществено власти. Дали това са обществени корпорации, местни власти или пък просто става дума за местните органи на властта и за държавните, за държавната администрация. Сега за възстановяването на разходите, когато става дума за малките и средни предприятия, това трябва да обхващат всички разходи, които не се изплащат от самата организация. Защото знаете, че е много трудно за малките и средни предприятия да си покриват разходите, така както го правят големите организации. Тук дефиницията също трябва да бъде уточнена. Искам да кажа нещо и за минималните компенсации трябва да разгледаме, да помислим по въпроса за 40 е, евро, защото не мисля, че тази сума е уместно избрана. Благодаря. Сега господин Ариас. След това господин Барния, след това господин Мендълсън. Благодаря, господин председател. Искам да навляза в полемика след всичкото, което беше казано тук. Относно срок от 30 дни и 5% искам да говоря. Тези 30 дни е един срок, който намирам са уместен. Но ам, за малките и средни предприятия това не е решение. Става въпрос за това да бъдат платени тези суми. Тези 5% за малките и средни предприятия също го намирам за уместен вариант. По този начин ще могат да се решат проблемите на малките и средни предприятия. Още нещо, което искам да добавя нас, насочен към господин Бозаник. Той прави разграничаване е, между малки и средни предприятия и големи предприятия. Разбира се, има големи различия между малките и средни предприятия и големите предприятия. Те, разбира се, ам, о, оказват натиск малките средни предприятия и малките средни предприятия са ощетени, що се отнася до възобновяването на възстановяването на разходите. Трябва да се вземе предвид, че малките и средни предприятия са в неравностойно положение спрямо големите предприятия. Благодаря, господин. Господин Бърне. Искам да го поздравя за това, че то е официално предложено от френското правителство за комисар. Много се радвам, че проявявате интерес към въпроса на вътрешния пазар. Благодаря, господин председател, за думите. Много се радвам, че съм сред вас и възнамерявам да продължа да работя заедно с вас Бих искал да благодаря на своите колеги за това, че организираха дебат по толкова важна тема, като именно една неприемлива практика, която застрашава бюджетите на много предприятия, особено неприемлив в период на криза. За нас това е възможност да изразим подкрепа за проекта за директива и аз искам да изразя благодарност за високото качество на дейността на Барбара Вейлер. Също така искам да благодаря и на експертите. Искам да поставя акцент върху два-три момента, които предизвикват моите притеснения. Първо, приложното поле. Е, трудно ми е да разбера това разграничение между обществен и частен сектор. Някои големи предприятия имат сериозни възможности да оказват е, натиск, за да налагат неприемливи е, срокове за плащане. От друга страна, чухме представител на Федерацията за здравните услуги. Не бива да има Ако има някой, който може да бъде освободен, това е болничният сектор. Що се отнася до а, разходите за възстановяване, те са едни и същи, като сумата на дълга. И аз имам, и аз имам въпрос, не съм първия. А, 5% е сериозна сума санкцията трябва да разобещава, в противен случай няма смисъл от нея. Само, че тя не трябва да има и нежелателен ефект. Трябва да бъде съразмерна или пропорционална. Благодаря за вниманието. Благодаря за това, че спазихте регламента за изискването. И може би, когато станете комисар, ще бъда малко по-великодушен с вас. Господин Мандърс. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказали се, на всички експерти, защото става дума за един много важен доклад. Говорим за уреждането на финансовата система – Не искам да навлизам в подробности, но имам два въпроса към експертите. Първо, считате ли, че е добре да, имаме, да има право да се изискват тези 40 евро или колкото ще са там, без да трябва да се съди длъжника? И второ, необходимо е, е равнопоставен, необходимо е равнопоставеност на общественият сектор, на частния сектор. Е, е, знаете, че вече супермаркетите 15 пъти продават доматите преди да платят на първоначалния доставчик. Питам се, не трябва ли директивата да бъде променена, да стане регламент, за да има равно третиране на всички. Защото когато една директива се транспонира в националното законодателство, свидетели сме на 27 различни подхода. Ако е регламент, няма да бъде така. Благодаря. Благодаря. Трябва да кажа, че а, а, въпросът а, за банковите услуги е нещо, което би интересувало нашите колеги от е, Комисията по економическите и финансовите въпроси. А може би те би трябвало също да се включат в този дебат. Так, е, господин Саймън, той е последен от записаните за изказване. Благодаря, господин председател. Смятам, че този принцип въжи всички 27 държави членки и не трябва да се прави разлика между а, частни предприятия, частно търсене и а, държавни органи. Но това, което чухме днес, това, което стои в оценката на въздействието, че този проблем не е диференциран и как се действа в тази насока на пазара по отношение на частния пазар. Това разграничаване е необходимо като основа, за да можем да установим дали е необх... са необходими отделни правила за частния сектор. Разбира се, а, частните предприятия упражняват натиск върху техните доставчици. Същия натиск, който изпитват те от държавните органи. И защо комисията а, е включила само държавните органи и не е включила и частните предприятия. В тази об... тези области, където а, работят съвместно частните предприятия и държавните предприятия, на където те се а, конкурират, то едно такова третиране, третиране води до изкривяване на конкурентоспособността. И откъде трябва да има такава правна основа, когато комисията предлага едно я, отявлено, явно а, изкривяване на а, пазари на конкурентоспособността. Госпожа Рюле има право за относно нова формулировка на директивата. Искам също и да спомена, както и колегата, който смята, че има противоречие в това, което каза господин Фунчтайн. Трябва да се проверяват фактурите и от техническа гледна точка разграничаване между санкциониране и а, начисляване на лихви, тъй като санкциите не са нищо, освен определене на твърди суми върху лихвените проценти. Um, like is, uh... Сега ще поконя втората група експерти да отговорят и за да им помогна, ще им дадем приблизително две минути. Не искам да съм твърде срок. Най-напред да започне господин Моберг. Благодаря. Мисля, че Въпросът беше обсъден много обстойно. Може би си заслужава да споменем 5% в встъпителните си думи. Аз казах, че много хора от честка гледна точка поставят това под въпрос. Казват, че тази сума е твърде висока. Трябва да започнем с по-ниска сума и постепенно да се увеличава говори, обсъдихме причините за закъснелите плащания. Да не събравяме обаче, че има предвидени от закона мерки. Ако не бъде направено плащането, трябва да има законови начини, законови средства за защита. Чрез съда, примерно, да се получи изпълнителен лист от съда така че има а, средства, има възможности да се е, изискат плащанията. Говорихме за здравния сектор. В, в е, Швеция има много частни обществени здравни заведения и говорим за, едно, за една странна възможност, предвидена в предложението, насочена срещу частните доставчици. Пак се връщаме на 5%, които ще трябва да се платят, така че очевидно е, плащанията ще трябва да се правят на време, за да не се натъкват длъжниците на трудности в последствие. Благодаря за възможността да се спра на една или друга точка. Имам много въпроси. Ще се опитам да се вместя в рамките на две минути. Относно правилата, които въжат в момента при доставки и предоставяне на услуги, плащане, плащане след а, изпращане на фактурата и тогава започва падежа за плащане. Имаме а, затрудения в областта на а, поръчките, свързани с строителството, с а, този 30-дневен срок. Функционират и срокът, свързан с 18 дни след постъпване на фактурата. Аз смятам, че трябва да се постигне компромис и да се приеме срока за 6, от 60 дни. Общината има нужда от време, за да провери всички документи, да провери тяхната достоверност може би не съм обяснил съвсем ясно, но когато правим допитвания и става въпрос за не на временното оплащане, както беше примерът с тази строителна фирма, ние съвместимо в тези 60 дни срок, когато Фактурата е издадена на 12 е, е, края на януаря, платена през е, март месец. И ето защо исках да се спроща веднъж на този аргумент, че се отнася до санкциите и калкулирането им в цените. Този бюджет би могъл да този процент би могъл да бъде включен в, процента, в бюджета, но това не е задължително. И така, може би е добре да се запази компромисното решение за срок от 60 дни. Общините няма да имат проблем с начисляването на лихви при забавяне на плащания, когато е доказано такова забавяне. Благодаря. Е, Смятам, че колегите от комисията са се занимали много обстойно с това предложение, за което им благодаря. Много това, което казаха колегите, няма да го споменавам. Искам да се спра на един въпрос. Има различни ситуации в държавите членки. Това се дължи, разбира се, на факта, че европейските директиви се прилагат по различен начин в европейските държави. Това е свързано и с пазарния индекс. В бъдеще, може би, трябва хармонизирането на тези директиви да е по- добро и да бъде контролирано по един по-ефективен начин. Има много добри примери, например примерът от Холандия и от други държави, които могат да се споменат в тази връзка. Те нямат проблеми с този срок от 30 дни. В други държави срокът е и по-кратък. Може би трябва да се получим от добрите практики, да има обмяна на добри е, практики и да помислим какво може да се направи на, на местно ниво за подобряване на ситуацията. Трябва да помислим какво може да се регулира на европейско ниво и какво не, и какво може да бъде регулирано посредством принципа на субсидиарност. Там, където има добри практики, те да бъдат запазени в бъдеще. Благодаря ви. Сега още един път се каже за сектор на здравните услуги. Господин Юнге цитира примери от Холандия. Как стигнахме до там? И, и същото е положението в Германия, Великобритания, скандинавските страни и така нататък. Те нямат тези проблеми. Как са стигнали до там? Как са решили въпроса? Сега нещо във връзка с анализа на цифрите. Цифрите, които са малко стари, става дума за един доклад ефективност на, ефективност на европейското законодателство по отношение на късните плащания. И накрая трябва да бъдем внимателни с тези 5%. Както казах, много страни има, където има огромни заплащания в, в болничните услуги това е зависи от тези, които финансират а, а, услугите. А, и в край на края всичко това а, оказва въздействие върху грижите, които се предлагат, здравните грижи, които се предлагат. А сега гледам си часовника. А, знам, че а, е, първите експерти, които чухме, също биха искали да кажат нещо. Ще им дам по една минута, ако искат да се изкажат по въпросите, които обсъждахме във втората част на тази сутрешния дебат. Благодаря. Имам само един въпрос. Един въпрос, който госпожа Гепхарт отправи конкретно към мен. И това е въпроса за 5%. Защо? Казва се, че тази сума не е, не е пропорционална, не отговаря. А бих казал, по-скоро трябва да се каже, че тя е произволна а, е, трябва да, да бъде в, в съответствие на, да бъде в съответствие на забавенето. Иначе изглежда произволно. А, интересни неща чухме от представителите на а, обществените власти, а, че по този начин можем, може би, да задълбочим проблема, вместо да го решим. Не съм съгласен с всичките аргументи на представителите на обществените власти, че кризата засяга и местните власти. Разбира се, че тя ще ги засегне, но трябва да подхождаме отговорно, трябва да сключваме договори, ако няма да мислим, че няма да може да си платим задълженията. Тоест, те трябва да бъдат не по-малко внимателни, отколкото фирмите. Трябва да бъдем реалисти по отношение на въздействието на една цифра като 5%, които се предлагат. Хендрикс. Благодаря. Мисля, че въпросът на госпожа Гепард беше отправен към Европейската комисия. Бих искал да се спра на един въпрос. Ние не, поис... Ние не настояваме за разграничение между големите и малките предприятия. Единственото, за което настояваме, е директивата да се преработи, като отчита интересите на малките и средни предприятия. По въпроса на господин Дейон и господин Мандърс за последиците от включването на взаимоотношенията между фирмите, мисля, че това ще е благотворно и за малките и средни предприятия. Винаги ще има сектори, които не са съгласни, но това е проблема с закъснелите плащания. Получава се верижна реакция и засяга всички по веригата. По въпроса на господин Майндърс, дали не е по-добре да се приеме регламент, според мен идеята е добра. Един от, едно от предимства на тази директива е вътрешния пазар и малките и средни предприятия, които да се подчиняват на едни правила. За една минута имам възможност да отговоря на госпожа Геб Харданте, които цитирам, засягат публичния сектор. Всъщност, част, в частните, в частния сектор положението е малко по-добро. Там 50% плащат на време, 50% след 30-дневния срок. Най-важните клиенти са представителите на обществената администрация. Плащанията закъсняват в резултат на това те не могат да инвестират в научно-развойна дейност, а това е задължително за, за жизнеспособността на сектора. Ето тук е изкривяването. 25% от частните фирми са притиснати до стената в резултат на закъснелите плащания. Не знам колко от от местните органи имат финансови проблеми поради закъснели плащания от частни предприятия. Благодаря на всички експерти за изложенията и за подробните отговори. Сега ще помоля госпожа Бринкман, директор в Европейската комисия, да отговори. Знам, че въпросът, е, броят на въпросите е огромен, но бихте ли се постарали да се вместите в рамките на 5 минути? След това ще дам възможност на двамата е, автори на становище за много кратки становище. Много работа ни предстои за 15 минути. Госпожа Бринкман. Благодаря, господин председател. От името на Европейската комисия искам да благодаря на вас и на госпожа Вайлер за тази инициатива, която ни струва много полезна. Мисля, че днешните разисквания показаха богатството на гледните точки и мненията по въпроса на закъснелите плащания в Европа и решенията, които следва да бъдат предложени и приети от законодателя. Европейската комисия, както беше казано от някои от изказващи се, гледа на това предложение като на изключително важно за подобряване на положението на малките и средни предприятия. И това предложение е сред централните елементи на акта за малкия бизнес. А това е много важен подход в областта на малките и средни предприятия. Работният документ, представен от докладчика и изказващите се, хвърля светлина върху няколко тревожни момента. Ще се спра на три въпроса, които изискват допълнително внимание в процедурата на съвместно взимане на решение. Съгласни сме, че, решен, че въпросите, които бяха повдигнати, са централните въпроси, които законодателят трябва да обсъди и за които трябва да намери подходящо решение. Първо въпроса за а, диференцираното третиране на обществените органи предприятията. Новото предложение на Европейската комисия приема диференциран подход – легитимният въпрос е, е трябва ли да се ограничава а, свободата на договаряне, когато сме в. А, когато става дума за взаимоотношения между фирми и обществени органи. Можем да погледнем на този въпрос от различни гледни точки. Първо от правна гледна точка договорът и вторичното законодателство говорят за различия между обществения и частния сектор, така че тук няма нищо ново. Принципът за свободата на договаряне вече е получил осветление в рамките на вътрешния, в, в областта на обществените поръчки. Така че вече разполагаме с една основа, на която да се опрем, когато решаваме дали е легитимно в дадени обстоятелства да се засегне този основен принцип в, интерес на общ... в обществен интерес. Бех... Бяха цитирани и други елементи. Факта, че ситуацията е особено критична, в взаимоотношенията между фирмите и обществените органи. В всички обществени консултации се става ясно, че тук, се, че тук е проблема. Следователно, е, трябва да се намери отговор на тези притеснения. Необходими са конкретни мерки, различни, специфични мерки и мисля, че нашата идея да установим различия между търговските взаимоотношения между предприятията и между предприятията и обществените органи е напълно обосновано. Много е важно да се реагира, за да се запази единството на вътрешния пазар – или правната основа е основата на вътрешния пазар. Смятаме, че факта, че съществуват различни, е, различен подход към плащанията в Европейския съюз, е, говори за това, че принципът за свободния пазар да се е, запази. Е, предприятията в, е, в Европейския съюз е, трябва да имат равен достъп до обществените поръчки. Ето защо обществените органи трябва да преодолеят проблема с закъснелите плащания. Ясно е, че има различни основания, в това число доброто функциониране на вътрешния пазар, в подкрепа на нашите действия. Има и много други аргументи, но нямам време да наблизам в всички тях. Ние поддържаме и идеята, че трябва да има диференциран подход. Второ, въпроса за 30-те дни заплащани от страна на обществените органи, съответните санкции. Аз мисля, че 30-дневният срок вече се прилага в някои държави членки. Това, което е възможно в една държава членка, трябва да е възможно и в други държави членки. Цитирахме Обединеното кралство, където срокът е 10 дни, във Франция 20 дни, в Германия е, срокът е под 30 дни, т.е. възможно е, прилага се и смятаме, че този принцип за 30-те дни трябва да се запази като основен стълб на нашето предложение. Да не забравяме, че това е много важно и за възстановяването на економиката в Европа. Обществените органи трябва да могат да плащат сметките в рамките на един месец. Отбелязах тревогите, свързани с 5% компенсация. Някои казват, че това е несъразмерно, произволно. Важно е да изслушаме становищата по тази тема, тъй като ние искаме по-скоро да стимулираме обществените органи да си плащат сметките на време, но пък и тези стимули трябва да бъдат реалистични смятаме, че законодателите трябва да помислят по една пропорционална, прогресивна система. Бяха направени някои предложения за балансирано решение. Третия въпрос е свързан с обществените болници. Имам ли още време? И здравните грижи Ясно е, че управлението на бюджета на здравните заведения е труден въпрос. В някои държави членки проблемът е по-сериозен, тъй като обществените здравни заведения не получават достатъчни субсидии, а пък е, управлението на финансите се осъществява от други органи. Ситуацията е особено неблагоприятна, но трябва да си зададем въпроса Справедливо ли е доставчикът да бъде жертва на факта, че е, субсидирането и вътрешната организация е зле структурирана в някои държави членки. Ефикасността на системата на субсидиране и вътрешната организация на обществените болници трябва да бъдат адаптирани към потребностите от финансиране Искаме да напомним, че огромното мнозинство от официални оплаквания, регистрирани в комисията от забавени плащания, е, са в областта на болниците. Това е, господин председател. Съжалявам, че просрочих времето за изказване. Аз бях великодушен, тъй като наистина въпросът е важен. Е, и е, очакваме, че продължим да работим заедно. Е, и сега ще дам думата на докладчиците за заключителни думи. Ако искат господин Деанджелис, Деанджелис и господин Балдасаре, съвсем, съвсем накратко да ни кажат нещо. Благодаря, господин председател. Съвсем телеграфно смятам, че не си струва да се разширява обхватът на директивата, за да обхване и потребителите. Не вярвам, че сега е време за налагаме глоби на тях. Директивата има значение за различните местни органи на властта Бяха споменати страни като отрицателен пример, но става дума за почти половината от вътрешния пазар на Европейския съюз, нещо, което не трябва да се забравя. Мисля така, също, че могат да се приемат различни срокове, но трябва да бъдем много внимателни относно обстоятелствата, при които могат да се допускат изключения. така че да не накърняваме свободата на търговските отношения и начина по който обикновено а, оперират а, обществените органи. Благодаря, господин председател. А, намерих, сметнам, че дискусията беше много интересна, обхвана редица важни проблеми. А, може, може, несъмнено тя ще помогне за подобряване на предлаганият документ. Директивата 35 от 2000-та година не можа да реши проблемът, който все още съществува. Мисля, че има два главни въпроса. Аз бих ограничил до минимум възможността за изключения. Второ, сроковете в които трябва да се приложат предлаганите процедури. По отношение на потребителите, разбира се, въпросът е важен, необходим е задълбочен анализ. Не трябва да приемаме каквото и да е задължителни мерки, според мен, на този етап. Нямам да говоря повече по този въпрос. Мисля, че той заслужава по-задълбочен анализ и по-нататъчна работа. Благодаря. Благодаря на всички, които допринесаха а, а, за нашия дебат тази сутрин. И така, сега давам думата за заключителни думи на нашата докладчика. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че това изслушване беше много интересно. това, че чухме различни позиции, искам да. Смятам, че е добре, че комисията се намесила дори няколко години след това. И ам, ние установихме, установихме при вашата оценка на въздействието, но и при другите оценки на въздействие от страна на британското правителство и различни организации. Проблемът с забавените плащания е един много голям проблем. В момента наистина е абсурдно, тъй като някои економически програми за възстановяване на държавите членки не предвижда такива срокове. Следващата седмица е това, което ще обсъдим с а, докладчите в сянка, са въпроси свързани с а, директивите с отдаване на обществени а, поръчки, с обхвата на приложение, както и въпросът свързан с изключването на частните болници не само защото те плаша така или иначе точно, тъй като не трябва да има дискриминиране на обществените болници. А, това, с което не съм съгласна, въпреки че от а, комисията не получихме конкретен отговор, защо а, тя не е включила взаимоотношенията между отделните предприятия B2B. Аз лично не съм склонна да бъдат включени потребителите. И смятам, че това не е една актуална тема. Втората тема, с която ще обсъдим, това са санкциите. Както колегата от Холандия каза, то трябва да изработим една по-интелигентна система, свързана с санкциите, която е ефективна, но санкциите трябва да се прилагат. Без санкции всичко остава а, с незадължителен характер, както показва директивата от 2000 година. Друго, което ще обсъдим, са 30-те дни. А, ако прочетете по-задълбочено директивата, има повече от една вратичка, която може да се заобиколи. Има повече от едно изключение. Това смятам, че е прекалено. Е, разбира се, с обосновани изключения. Аз съм на мнението на представители на общините, че трябва да ги има, но трябва да са обосновани. Господин Мандерс иска евентуално приемането на един регламент. Трябва да се имат предвид и традициите на плащане, които не са а, възможни с приемането на един регламент. В Германия, което е интересно, че имаме а, процедура за извънсъдебно споразумение – в други държави има възможност за медиация. И това са процедури, които са възможни преди да се стигне до а, съдебен процес. добрите практики, разбира се, те са нещо хубаво. Госпожо Брикман, не е достатъчно да кажем, че ние няма да включим B2B взаимоотношенията между предприятията, защото не е достатъчно. Все пак трябва да този въпрос е с задължителен характер, тъй като имаме положителни примери в тази посока. Например, в примера с Холандия, примера с Обединеното кралство. В положителен смисъл, в позитивен смисъл, разбира се, една фирма, която плаща а, преждевременно, а, трябва да бъде поощрена. Ние установихме, че има различни а, традиции на плащане, които са не толкова добри, както в частния, така и в публичния сектор, например в южните държави. Докато ако вземем като пример Финландия, там има много добри практики, както в публичния, така и в частния сектор. Разбира се, не може да се каже, че автоматично по-младите държави членки имат лоши традиции при плащане. Много работа ни предстои. Относно срока искам да кажа, че разбира се след изслушването ние а, няма а, да удължаваме сроковете. Ние сме все пак е, решихме да включим в нашата съвместна работа и правната служба. И може би а, няма да се справим с първоначално зададените срокове на 19, да сме готови с а, превода и с изготвянето на документа. И може би ще а, има удължаване с 2-3 седмици, но а, ще можем по този начин да имаме точно време да обсъдим а, отворените въпроси с комисията. Искам да благодаря на Барбара Вайлер за това, че беше начало на този процес. Искам да благодаря на колегите за активното участие и както винаги да благодаря и на преводачите, които ни дадаха малко допълнително време. Почваме след обед в 3 часа, където е, ще има през, презентация от комисията за прилагането на законодателството в областта на потребителите. Сега закривам сътрешното заседание.